Съгласни ли сте с така предложения дневен ред? Да. Искам да ви съобща следното. Комисията по бюджетите и Комисията по економическите и паричните въпроси, които съвместно отговарят а, с водещи комисии по включително Комисията по транспорта, по енергетията, съгласно член 54 от регламента, бяха сезирани на 24 е, август е, с делегиран акт на комисията ЕУ 2015-2017 да е, проучат дали комитета, е предвиден за надзор на фонда за стратегически е, за е, инвестиция, има независим контрол при разходването на средствата. Този делегиран акт ви беше съобщен на 30 юни. На, към 31 август не бе отчетено никакво възражение в секретарията на Комисията по бюджетите, така че делегирания регламент съгласно член 23 параграф 5 на регламент 2015-1017 за Европейския фонд за стратегически инвестиции влиза в сила. За допълнителна информация може да се обърнете към мен и да погледнете е, членове 50 и, и 101 е, и 105 от е, регламента. Освен това, искам да се уверя, че сте получили проекта протокол от заседанието на 15 и 16 юли, че сте се запознали с него, че нямате възражения и можем да го приемем. Мисля, че можем да го приемем. Je vais demander maintenant à notre rapporteur. Сега ще помоля нашия главен докладчик и съдокладчик по другите секции да ни опише положението преди вземането на позиция страна на съвета по проекто бюджета за 2016 година, господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Добро утро, добро утро на всички колеги. Пространно вече говорихме в нашата комисия и в пленарна зала. Парламентът има две резолюции. Едната е за основните насоки, което означава приоритети като заето, смаки и средни предприятия, предприемачество, приоритети и за външната и вътрешна солидарност с акцент върху миграцията. Трябва да изпълним поетите задължения от европейските институции, като зачитаме и многогодишната финансова рамка. Ясни са разписаните приоритети, те бяха подкрепени от е, убедително мнозинство в парламента. По конкретния въпрос ще подчертая, че е много важна темата за мигрантите и кризата с бежанците – от самото начало на годината парламентът обръща внимание на темата. Абсолютно неприемливо е отношението на съвета, който всъщност намалява точно средствата в тази област. Много го бива да прави изявления, и да заявява намерения, но когато трябва да се покажат резултати, виждаме, че единствено се намаляват средства. И то точно от областите, за които уж се казва, че всичко трябва да остане непроменено. Разбира се, Понякога се казва, че Европейският съюз загърва темата, но това не е така. За парламента тя е много важна. Проблемът е, че съветът не може да формулира обща политика и че продължава да намалява средствата по инструментите за справяне с миграцията. Какво прави съветът при тази криза? Нищо. Даже виждаме, че се намаляват вече планирани средства по МФР. Нека бъда по-конкретен. Как можем да приемем, че по функция 4 намалението за кредити за поети задължения е 163 милиона имаме намаление и при кредитите за плащания. Как да го приемем? ...65 милиона намаление при задълженията, 119 при плащанията по предприсъединителните инструменти. Как да го приемем? Има намаление при европейската политика за съседство, пак и при плащанията, и при задълженията, при сътрудничеството за развитие също 129 милиона при задълженията, 143 при плащанията. Като че ли съветът е абсолютно безсърдечен и прави точно обратното на заявеното – Виждаме голяма разлика между думите и делата. Европейският бюджет непрекъснато се свива. Той и без друго не беше кой знае колко амбициозен в тази своя част. Що се отнася до парламента, то ние винаги сме защитавали достиженията на европейското законодателство, солидарността и човешкото достоинство. Просто няма как да приемем безразличието на съвета. Няма обща политика, съветът не предприема действия, не заделя необходимите фондове. Проблемът е в съвета. В крайна сметка се проявява единствено националният егоизъм. Държавите членки призовават за солидарност и това наистина е нещо, което трябва да се постигне чрез европейския бюджет, структурните фондове, кохезионния фонд. Но същите държави, които искат тази солидарност, не я проявяват, а солидарността е нещо, което върви в две посоки. Не може да искаш и да не даваш нищо. Да не говорим за другите приоритети, свързани с економиката, конкурентоспособността. Вече споменах за етостта, предприемачеството и бизнеса. 2016 година инициативата за младежка заетост трябва да продължи да се развива. Има кредити за поети и задължения, но ще има недостиг през 2016 година. Много е важно програмата да продължи да се изпълнява. Ясно е, че за това са необходими съответните средства – само така ще се изпълнят целите. А плана трябва да бъде съгласуван от всички европейски институции. Никой не се съмнява, че поетия дълг трябва да се изплати. Извивахме ръцете на съвета, за да има плащания и в крайна сметка видяхме резултат. Но при хоризонти механизма за свързване на Европа имаме също намаление на бюджета. Това според мен е провокация от страна на съвета. Когато приехме плана Юнкер за фонда за стратегически инвестиции, поехме задължения, искахме да сведем до минимум това, което се взема от МСЕ и Хоризонт 2020. Комисията излезе със свое предложение, но въпреки това съветът се отнесе много провокативно към парламента, направи съкръщение по средствата на МСЕ и Хоризонт 2020. Но, така или иначе, в заключение – Нека кажа, че Корепер вече е приел своята позиция. 543 милиона намаление при поетите задължения. При плащанията 1,4 милиарда намаление. Това са намаления от проекто бюджета, изготвен от комисията – този бюджет и без друго беше по-нисък от заложеното в многогодишната финансова рамка, но Корепер гласува единодушно. Следователно имаме намаление по вече одобрени суми и един много свит бюджет и без друго. Във функция 1А също имаме 73 милиона намаление по Хоризонт 2020. Има намаление от 205 милиона при кредитите за плащания. Намаленията при МСЕ 16,3, 11,7 съответно задължения и плащания. Намаление и във функция 1Б също така и във функции 2 и 3. Комисията иска да се използва инструмента за гъвкавост 243 милиона евро, за да се справим с проблема бежанци и мигранти. Съветът обаче не е направил намаления при програмите за убежище, не се предвижда и намаление за вътрешната сигурност. Въпреки това има намаление при сумата по инструмента за гъвкавост, сумата, която съветът би одобрил. 163 милиона при задълженията, 243 при плащанията. Това са много съществени намаления. И разбира се, за сметка на важни за европейските граждани програми. Не можем да приемем тези съкрещения на бюджета и при агенциите също виждаме намаление на кредитите за задължения и заплащания. Във всичко имаме свиване. Това е недопустимо. Съветът обяснява, че намалява средствата там, където освояването им не е достатъчно и няма достатъчно изпълнение или капацитет за изпълнение. Наистина, вярно е, че има програми, които са отлични, въпреки това техните средства се намаляват по функция 1А, по 3, например свързването на Европа, Европа на гражданите, в функция 4 програми, които вече споменах, програми за предотвратяване на конфликтите, за намаляване на бедността в Средиземноморието, Всичките имат намалени средства. Същевременно мандатът на парламента е ясен. Той беше прият с мнозинство. За нас позицията на съвета е неприемлива и за това ще искаме да се използва инструмента за гъвкавост, чрез който да се увеличат плащанията и маржовете. Също така, ние ще се държим отговорно защото сме готови да действаме енергично, не само да говорим амбициозно. Ще настояваме съветът да изпълни обещаното. По приоритетите вече ги изброих, но за мен е много важна темата миграция. Европейският съюз има ценности като солидарност, човешко достоинство. Това са основни ценности затова е наистина невероятно, когато виждаме, че съветът всъщност чрез бюджета ни казва, ние не искаме нищо да правим, искаме само да намаляваме средствата, нямаме намерение да предприемаме каквото и да било. Гражданите обаче гледат трите институции на ЕС и в крайна сметка обвиняват Евросъюза. Струва им се, че не се прави нищо. Затова е необходимо парламентът да докаже, че може да защитава своите приоритети. Благодаря. Благодаря, господин главен докладчик. Предполагам, че сте прекарали чудесно вакансията. Виждам, че всички сте ведри, свежи, релаксирани. Мисля, че връщането на работа ще бъде много ободряващо и по отношение на бюджета наистина на нашия глас трябва да се чуе. Благодаря на Жозе Емануел за представенето. Сега приканвам господин Дпре да коментира останалите раздели. Благодаря, господин председател. Ще бъда относително кратък на този етап тъй като вече на пленарно заседание одобрихме бюджета на парламента. Има само един дребен проблем, а именно как да се справим с бюджетните последици за Европейския парламент и за органиграмата от признаването на новата политическа група. Трябва да изчакаме бюрото на парламента да се произнесе. По отношение на другите институции, казано най-общо. Е, съвета направи стоки съкръщения и аз е, ще настоявам да се възстанови предложението на комисията с две изключения. Първо, по отношение на съда в Люксембург, когато се съгласим с реформа на Съда на Европейския съюз, трябва да вземем сериозно всичко, което проистича от това като структура и финансиране. И аз ще поискам от нашата комисия и парламента да отидем по-далеч от предложението на комисията, защото това е напълно оправдано и ще бъде безотговорно да не го направим. По другите институции, както ви казах, е, се, ще искаме възвръщането на предложението на комисията с някои корекции, <clears throat> за които ще ви спомена, когато дойде времето, защото те нямат е, нищо общо с дебата по общите насоки на бюджета, е, както го представи Жозе Фернандес. Това е, господин председател, което мога да кажа на този етап. Um, Благодаря, колега Депре. Сега давам думата на докладчиците в Сянка и останалите колеги. Господин Манка. Дякуем за слово, пан председа. Благодаря, господин председател. Имам два коментара. Първият е свързан с доклада на господин Фернандеш. Наистина, трябва да опоменем липсата на систематичност в работата на съвета и доста хаотичните му решения, най-вече по въпросите на миграцията. Що се отнася до бюджета на Фронтекс, вече от години изискваме той да бъде увеличен. Сега, когато наистина сме в трудно положение, съветът най-накрая прие решение за трикратно увеличаване на бюджета на Фронтекс. Това въжи и за някои други приоритети. Всъщност съветът залага определени приоритети, но не желая да ги подплати с необходимото финансиране. Днес след обед с генералния секретар на Европейския парламент ще обсъждаме и бюджета на Европейския парламент така че няма да говоря сега за парламента, но що се отнася до други европейски институции, съветът реши да намали бюджета им без да разиска това с тях, без да посочи причините. Мисля, че бюджетът на тези институции трябва да бъде възстановен в първоначалния си размер и съветът трябва да обясни защо иска съкръщения. Благодаря, госпожа Муди. Благодаря. Ще взема отношение по казаното от главния ни докладчик. Мога да подкрепя онова, което каза той във връзка с двата приоритета за бюджет 2016. От една страна това са растежът, малките и средни предприятия и предприятията. Този приоритет явно се финансира по хоризонт 2020. Тази програма трябва да бъде подсилена трябва да вземем предвид и у нези области, където можем да постигнем най-добри резултати на ниво Европейски съюз. Такава възможност за най-добри резултати на общо европейско равнище ни дава Хоризонт 2020. Другият приоритет са въпросът за миграцията и беженската криза, в която се намираме в момента. Абсолютно необходимо е да поемем отговорност за финансиране в тези две области. Общо европейските действия, действията на Европейския съюз трябва да бъдат финансирани. Благодаря, господин Келмел. Благодаря, господин председател. Нека и аз благодаря на докладчиците и на докладчиците в сянка. Съгласен съм с немалко отказаното от господин Фернандеш. Разбира се, трябва да сме по-открити. Трябва да сме по-открити и по въпросите на бюджета. Не е възможно държавите членки да залагат каквито си искат приоритети и след това да не проявяват готовност да ги финансират. От друга страна, държавите членки трябва да направят своите вноски към бюджета на Европейския съюз. Тоест, необходим е баланс между това, което те желаят да финансират и това, което можем реално да постигнем. Вече бяха упоменати някои области на финансиране които според мен са подходящи, но не бива да създаваме впечатлението, че винаги, когато някъде има економически проблеми, тяхното решаване може и трябва да се финансира по линията на програми на Европейския съюз. Не само не сме в състояние да финансираме подобни начинания, но това би било и напълно погрешно като подход. Не можем да залагаме на подобна стратегия. Трябва да помислим какво може да доведе до повече растеж, повече заетост, повече конкурентоспособност. Със сигурност няма да постигнем повече растеж и конкурентоспособност и заетост по линията на увеличен брой програми. Няма да постигнем тези цели, ако колкото се може по-често използваме средства на Европейския съюз. По-скоро трябва да помислим какви приоритети да разработим. Те трябва да се разработят в области, където наистина можем да постигнем нещо. Трябва да се постави началото на процес, който естествено да стимулира конкурентоспособността. За такива инициативи трябва да изразходваме бюджета си. А, що се отнася до трагедията с беженците, на която сме свидетели в момента и големия приток на беженци към Европейския съюз, мисля, че трябва да предприемем действия. С готовност бих приел увеличаването на бюджета в тази област, но трябва да имаме добра цялостна концепция. До момента нямаме такава. Трябва да работим в краткосрочен план за подобряване на положението, но същевременно ни е необходим и дългосрочен стратегически план, при положение, че ще изразходваме средства от европейския бюджет. Този план трябва да е с задължителен характер. Според мен в момента Европа излага в много голяма степен на риск репутацията си и доверието към нея. Знаем, че договорът от Маастрихт не си заслужава хартията, на която е написан. Не би трябвало да провеждаме политика, в рамките на която поемаме ангажименти, които след това не можем да изпълним. Не може да провеждаме политика само на думи. Не това очакват гражданите от нас. Благодаря, господин Вали. Благодаря. Благодаря на докладчиците. И аз ще направя само два-три коментара по останалите раздели от бюджета. Съветът не оказа въздействие върху бюджета, тъй като бяхме постигнали такова споразумение. Опитахме се, доколкото можахме, да предотвратим пилеенето на обществени средства. Съветът предложи само малки изменения в бюджета. Комитетът на регионите, економическият и социален комитет в миналото може и да са били от значение като представители на интересите на работниците тук в Брюксел. Но като се има предвид настоящото положение, мисля, че сега бюджетът им трябва да се намали с 20%. Финансирането или трябва изцяло да се спре, или трябва да се преразгледа из основи. Намаляването на броя на служителите на институциите с 5% е цел, която можем безрезервно да приемем. Но има нещо още по-важно, а именно нивото на трудовото възнаграждение. Иска ми се този въпрос да бъде разгледан от Комисията по бюджетен контрол. Запознах се с таблиците, в които е отразен размерът на трудовото възнаграждение на служителите на европейските институции. Смятам, че той е абсолютно несъразмерен, като има пред, ме предвид какво става в частния сектор. Има прекалено много служители, на високи постове. Много по-малко, отколкото са тези служители в частния сектор. Има им прекалено много служители, които са по-долу в иерархията и получават много ниски възнаграждения. Благодаря, господин Кристофор. пистево от ине атихис и... Мисля, че Жалко, че съветът провежда такава политика в областта на бюджета. Мога само да се съглася с господин Фернандеш. Напълно съм съгласен с него. И аз смятам, че политиката на съвета е противоречива. Съветът излиза с определени изявления, за европейската политика, които ни оставят с впечатлението, че е необходимо повече финансиране. Но на практика се предвижда съкръщаване на бюджета. Постоянно се изисква съкръщаване на бюджета от страна на съвета. Само по себе си това е противоречие. Ако ние приемем предложението на съвета за финансиране на политиката така, както той я е определил, то ще се стигне до вътрешно противоречие. Заявихме, че искаме да се борим срещу инфлацията, например. Европейската централна банка предвиди средства в размер от милиарди евро за тази цел. Същевременно искаме да насърчаваме растежа, но съкръщаваме едновременно с това бюджетните средства за политиката за развитие. Тази политика сама по себе си е противоречива, дори нещо повече. В някои области просто няма да можем да провеждаме политика. И така, като че ли се създава впечатлението, че Европейският съюз не знае какво иска. Финансирането, което предвиждаме, няма нищо общо с политическите действия, които планираме за стимулиране на растежа, за борба срещу безработицата, за решаване на проблемите с миграцията, за насърчаване на новаторството и научно-изследователската дейност. По програмите във всички тези области се предвижда съкръщаване на средствата. Съветът, комисията и парламентът нямат съгласуван политически подход. Но парламентът не може да се самоунищожи, не може да сложи черта на европейската политика. Трябва да сме последователни. Според мен, при положение, че са необходими съкръщения на финансирането, то първо трябва да видим в кои области се пилеят средства. Трябва да намалим нивото на бюрокрацията. Ако подкрепим политиката на съвета, то някои могат да кажат, че парламентът пилее средства, но ние не пилеем средства. Нашият бюджет е много малка част от бюджета. Един процент. А на ОСП се пада 40% от бюджета на Европейския съюз. Там в много голяма степен се пилеят средства. Мисля, че трябва да работим за решаването на проблемите именно в областта на ОСП. Да разгледаме и други области, където се пилеят средства. А въпросният 1% е наистина една ниска сума. Нямаме цялостна стратегия. Съгласен съм с казаното от Жозе. Трябва да очертаем политическата си стратегия. Мисля, че трябва да последваме предложението на господин Фернандеш, а именно да излезем с искания спрямо съвета. Предложенията на съвета няма да стимулират растежа, няма да дадат възможност за солидарност. Предложеният от съвета бюджет не е бюджет на Европейския съюз. Съветът, приемайки този бюджет, не осъзнава какво прави, не осъзнава какво прави, вземайки решение за съкръщенията. Необходима ни е визия. Е, благодаря ви, госпожа Томас. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчиците и да споделя напълно техния, техния анализ и да заявя нашата подкрепа за техните предложения. Може би ще кажа някои тежки думи, но те отразяват казаното. Ние сме изправени пред един съвет, който действа непоследователно, който иска все повече средства, за Европейския съюз и същевременно все по-малко приема той да допринесе за тях и който прави различни изявления за бежанците, за подкрепата на инвестициите, същевременно прави бюджетни съкръщения, които са точно в обратната посока на неговите намерения. Непоследователен съвет, който не си държи на думата. Имахме тежки преговори по многогодишната финансова рамка и можехме да се надяваме, че постигнатия компромис ще бъде зачетен и от двете страни, само че това не стана. Това беше посочено от господин Фернандеш. Всяка година наблюдаваме съкръщение на бюджета спрямо приетото в МФР. И проблема сме обсъждали много дълги. Е, съветът се държи пренебрежително към парламента, не зачита демокрацията и е безотговорен. Европейските граждани очакват от Европейския съюз да се измъкне от блатото, е, да, да стане полезен, да не бъде безпомощен. И за тази цел е необходимо да има съответния бюджет. Някои Е, от се е, казаха, че държавите членки си определят вноските. Не, не са те. По принцип има даден процент от брутния вътрешен продукт, който те не могат да успорват. И може би и това би трябвало да се преразгледа. Верно е, че може да се каже, че европейския проект не се споделя от всички. Аз също имам някои критики, но все пак има теми, по които сме се споразумели. Обсъдихме е, инвестициите в, за заетост и, и, и работни и, и економически растеж. Имаше много голямо мнозинство, което искаше да се стимулират тези инвестиции. Е, имахме много широко съгласие в Европейския съюз, включително бих казала и по отношение на бежанците. Тук в парламента имаше голямо мнозинство. Казвам всичко това, защото мисля, че от няколко години насам има страхотно разминаване между изявленията, които се правят пред европейските граждани, които те очакват и това, което се прави. И за което парламентът не носи отговорност. Трябва да, да го заявим това. Трябва някакси по-видимо да покажем, че се противопоставяме на съвета, защото гражданите ни слагат в един кюб. Съвет, комисия, парламент. Трябва много ясно да покажем колко сме несъгласни с съвета за да може е, нашите съграждани да отхвърлят анблок цели Европейски съюз. Uh, Благодаря ви, колеги. Малко изоставаме. За това ще ви помоля последните изказващи се да се ограничите до две минути. Господин Али. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Предложеният по принцип от комисията бюджет на Европейския съюз беше насочен към изпълнение на приоритетите, които бяха определени от парламента. Няма да навлизам в детайли. Мисля, че доклада, който представи нашия доклад, че господин Фернандеш е много обстоятелствен и детайлен. Първо искам да заявя, че подкрепяме позициите, които бяха изразени от негова страна но всичките тези политически приоритети, които бяха споменати тук и в изказването от е, всички колеги, като енергиен съюз, цифров пазар, е, образование, нови работни места. Е, и бяха в отговор и на, на развитията. Бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде и отговор на новите развития в близост до Европа но въпреки това виждаме, че е, позицията на съвета включва съкрещане на плащания в е, размер на 1,4 милиарда евро, което в сравнение с бюджет 2015 има само едно увеличение от 0,59%, но ако се има предвид и инфлацията, де-факто няма никакво увеличение, а говорим за намаляване на бюджета. И отрицателното въздействие върху състоянието на плащанията ще бъде очевидно. Освен това, ако разгледаме внимателно предложените намаления, ще видим, че те са концентрирани номинално основни в функция 1А, функция 1Б, функция 2 и функция 4. Като най-голямото процентно намаление съкръщение на бюджета е в функция 4 глобална Европа, което достига почти 5% от цялостното съкръщение. Докато предложението от съвет съкръщение повечето функции създават проблеми, е, ще създадат проблеми в, така да ги нарека, в високоприоритетни области, които бяха постигнати като споразумение между комисията и парламент. Намаляването на плащанията в рамките на функция 4 ще застраши изпълнението на превантивната политика на Европейския съюз към миграцията, което напоследък, особено през последния месец, виждаме, че е с нарастващи темпове и един от основните проблеми, с които трябва да се справяме като съюз. Аз не мога да разбера по какъв начин след съкръщаване на средствата на този европейски инструмент за съседство ние ще разрешим този, тази вълна и тази проблематична тематика, която е на вниманието на, на всички нас. Не искам да продължавам по-нататък, но ми се струва, че ние следва да сме последователни в нашата позиция и да постигнем по- добри резултати чрез нашите представители в триалога и да имаме единна позиция по отношение на тази позиция на съвета, това, което беше изразено и от преждоговорищите. Благодаря. Thank you, um, Mr. Zani. Господин Зани. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Ще се опитам да отговоря на колегата от НП по отношение на спестяванията и разходите. Може да има някакво пилеене на, на средства, както се беше посочило, но трябва да се определи, да се видят какви пари не се харчат както трябва и да се пилят такъв подход избрахме. Да, първо да се направи проверка преди да се правят безогледно съкръщени, да се реже бюджета. Е, защото смятам, че ние сме длъжни първо да видим къде се пилеят средства, да премахнем тези източници на незаконни или излишни разходи на обществени пари. По-общо казано, по отношение на бюджета, вече мисля, че заявих своята позиция на заседанието на координаторите тази сутрин, но все пак има а, два елемента, на които трябва особено да наблегнем. А, съвета е непоследователен в позициите. То трябва да реши кои са приоритетите му, каква е, какво е виждането му за европейския бюджет. Има някои бюджетни редове, по които съвета намали, направи съкръщение с 20, 30 до 40, както за поети задължения, така и за плащания, което означава, че съвета и държавите членки просто не вярват в тези програми, бюджета за тях. Ако те не вярват в тези бюджетни редове, трябва ли да се финансират? Трябва да се решат тези дилеми. А ако се вярва, трябва да има достатъчно финансиране. Ако не се вярва в тези програми, няма никакъв смисъл там да се влагат пари за нещо, чийто резултат не е ясен. А по отношение на плащанията, съветът върви в точно обратната посока. Ние работим с комисар Георгиева да решим проблема с закъснелите плащания на фактури. Трябва да се положат огромни усилия. Съвета прави предложение, което още повече задълбава различията между ангажименти, поети задължения и плащания – аз не виждам как ще се намалят задълженията, ще се увеличат плащанията, но както беше казано за четвърта функция от четвърти ред от колегата от Алде, очевидно е, че е, е, единствения начин да се реши проблема с бежанците е, е като се отпуснат средства на изходните държави, които да направят някакви усилия да задържат хората в собствените им страни, а не да проследяваме пътищата на миграция. Да не забравяме, че Европейския съюз е един от най-големите износители на оръжие в тези зони на конфликти. От една страна даваме пари, от друга страна е, експлуатираме ресурсите, им създаваме условия те да се разгарят войни и после да приемаме бежанци. Това също до някъде потвърждава непоследователността на съвета. Господин Марагал, благодаря, господин председател. Всъщност виждаме какво е сравнението с първоначалните ни позиции, отказаното от господин Фернандеш. Едва ли е необходимо да се добавя каквото и да било. Но Исках да поставя ударението върху следното. Споделената отговорност на Европейския парламент. Не можем да се крием зад позицията на съвета и в крайна сметка да се примиряваме при последните преговори, които се правят в последния момент – само и само да сведем до минимум последиците от неотстъпчивата позиция на съвета. В Европейския парламент има една голяма коалиция, която иска да поеме политическа отговорност по бюджета и всички свързани теми. Тази коалиция е добре изразена, ние не можем да намалим нещо в своите очаквания заради неотстъпчивостта на съвета. Говорим за европейската политика, глобалната политика. Не може да говорим как да сведем до минимум съкръщенията направени от съвета. Не. Би трябвало, например, при миграцията да умножим фондовете двойно, тройно, четворно. Това е единствената възможност. Какво става с Frontex? Там вече нещата са стигнали предела си. Не става дума само за солидарност или хумано отношение. Това е проблем изобщо на европейската и глобална политика, отговорността на Европейския съюз като цяло. За това трябва да говорим. Също така трябва да говорим не как да намаляваме взетото от ЕФСИ от Хоризонт 2020, не, важно е как да запазим програмите и да използваме максимално наличния бюджет тази година и до година, за да постигнем целите си. Мисля, че от това зависи доверието в Европейския парламент, както и възможността Парламентът да продължи да участва в съграждането на Европейския съюз. Всичко зависи от следващите седмици. Благодаря ви, колеги. Благодаря за вашите изказвания. Ясно е, че при миграцията ни трябва европейски отговор и това ще бъде отразено в бюджета за до година. Докладчик иска ли отново думата господин Фернандеш, господин Допре? Само питам дали отново искате думата. Не. Благодаря ви. В такъв случай преминаваме към следващия дневен точка в дневния ред. Представенето от страна на комисията това е представене на актуалното състояние на изпълнението на програмите Хоризонт 2020, Механизъм за свързване на Европа, Косме и Инициатива за младежка заетост. Ще изслушаме комисията, колегите ще имат възможност да зададат въпросите си след това. Имайте предвид, че главните директори, които участват за изпълнението на програмите и проектите, присъстват в залата, така че можем да се обърнем към тях. Uh, you, will... Благодаря, господин председател. Аз всъщност ще говоря общо за това, докъде е стигнало изпълнението на четирите програми. След това съответните генерални директори могат да отговорят на конкретни въпроси. Изготвихме презентация, която съдържа много информация, затова ще премина бързо през нея, така или иначе вие може да видите цифрите, които сме записали. Ще започна с обобщителната таблица. Вие можете да я видите. И при четирите програми може да видите изпълнението 2014 година, докъде сме стигнали 2015 година, сравнението с предходната година и съответно кредитите за поети и задължения, бюджетирани за 2016 година. Това задава общата рамка. Таблицата всъщност ни показва скоростта на изпълнение през 2015 година. Имаме ускоряване и при четирите програми, особено по отношение на кредитите за задължения, за които ще говоря днес. И при четирите програми виждаме, че в сравнението с август от миналата година показва увеличение при поетите задължения. 2014 година имаше някои закъснения, обаче заради одобряването на правното основание, някои други трудности, така или иначе всички програми в крайна сметка бяха изпълнени 100%. Комисията изготви прогноза, от която става ясно, че тези програми ще бъдат изпълнени 100% и до края на 2015 година. Следващия слайд. Ето тук виждаме самия процес на изпълнение – Първо се отправя поканата, след това съответно подбора, сключването на договори и изпълнението. При Хоризонт 2020 поканата вече е отправена. Освоени са 16 милиарда, това е по-голяма част от сумата по Хоризонт 2020 и чакащите проекти всъщност надхвърлят съществено наличните кредити за задължения. Какво можем да кажем възоснова на успеваемостта до сега? виждаме, че до сега са получени над 37 000 предложения в резултат на поканата. За тях се изискват 70,1 милиарда евро от европейския бюджет. Разбира се, отличното качество е най-важният критерий при подбор на проектите бяха избрани 4819 проекта на стойност 8,5 милиарда. Това всъщност е успеваемост около 13%, ако сравняваме с общия брой получени предложения. Останалите покани вече са оповестени и са заложени средствата до края на 2015 година. По Хоризонт 2020 има и финансови инструменти. Те се управляват от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд чрез инструментите могат да се финансират до 3,3 милиарда за операции. Това са вноски на Европейския съюз. От тях 2,3 милиарда чрез Европейския инвестиционен фонд. Що се отнася до първите доклади на ЕИБ и ЕИФ, виждаме, че има много добър напредък и освояемост на фондовете. в периода, който се покрива от поетите задължения. Така че при Хоризонт 2020 всичко е наред. Сега набързо ще премина към Косме, програмата за малките и средни предприятия. Тук имаме различни финансови компоненти от европейския бюджет. На първо място Европейската мрежа на предприятията. Отправени са две покани едната през 2014 година, другата 2015 година. Избрани са 21 консорциуми. Всички 28 държави членки са покрити от поканите и от избора на консорциуми. При безвъзмезната помощ почти 90% от бюджета вече са разписани, останалата част ще бъде предоставена до края на годината. Всичко върви по план. Друг компонент на Козме са програмите по Еразъм за млади предприемачи. Тук имахме две покани 2014-2015 година. По първата покана бяха получени 111 предложения, бяха подбрани 15 проекта. 2015 година бяха получени 105 предложения и в момента тече процеса на подбор. И тук можем да кажем, че изпълнението отговаря на графика. Сходна е картината и при финансовите инструменти по Козме. Имаме инструмента за растеж, който предоставя рисков капитал и гаранции на маките и средни предприятия от страна на финансовите институции. Имаме инструмента за гаранции по заемите – Разбира се, тук се работи с надлежната предпазливост от страна на финансовите посредници. Реално всичко започва към края на годината и след това ще се набере скорост. А по инструмента за гаранция на заемите трябва да кажа, че има голямо търсене от страна на МСП. всъщност ако има недостиг, той временно ще бъде покрит от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това за 2015, 16 и 17 година, след което възможно най-скоро отново ще се върнем на фондовете по самата Козме и тук изпълнението върви по план. Механизма за свързване на Европа или МСЕ. Изпълнението тук следва различен модел, защото голяма част от МСЕ всъщност – се вписва в многогодишната финансова рамка от 7 години. И в този случай имаме покани отново в рамките на МФР. Те отговарят на общия бюджет за 7 години. Що се отнася до годишните траншове, то те покриват нуждите на вече подбраните проекти. В този случай виждаме сумите, които вече са заложени. Около 14,6 милиарда за транспорта, заедно с финансовите инструменти. Имаме почти 2 милиарда при енергетиката 320 милиона при МСЕ. Искам също така да кажа, че и при трите елемента има ежегодна разбивка на проектите. Ако разгледаме тези три компонента, кое е най-важното при тях? Например, при транспорта. Имаме 4 многогодишни и едно годишно отправяне на покана за предложения. Бяха получени 681 предложения с финализиране миналия и юли както казах, 681 предложения на стойност 33 милиарда. От тях 13 милиарда бяха разпределени към 276 проекта. В момента се одобряват индивидуалните проекти за безвъзмезна помощ и се правят плащанията за периода до края на годината. Компонента енергетика при МСЕ беше отправена първата многогодишна покана за предложение. Това се случи 2014 година, а 2015 съответно втора и трета многогодишна покана. Резултатът 6, 650 милиона евро, заделени за 34 проекта. Това за 2014. За 2015 година 150 милиона за 20 проекта. При третата покана, отправена през юни, ние ще разпределим това, което остава от бюджета за 2015 година. И накрая, далеко съобщенията като елемент от МСЕ, имахме три покани за предложения 28 милиона евро през 2014 година, 2015 година 8 покани ще бъдат отправени септември-октомври, като сумата е 46 милиона евро. При МСЕ имаме и елемента на финансовия инструмент. При безвъзмезната помощ е необходимо малко повече време, но Споразумението с ЕИБ беше подписано през юли. А, що се отнася до пилотния проект с проектните облигации, гаранциите за кредити, те са влени в новия дългов инструмент. И тук всичко се движи по график. Накрая инициативата за младежка заетост. Нека ви напомня, 2014-15 година имахме като задължение 3,2 милиарда евро. Идеята беше борба с високите нива на младежка безработица. Нека ви напомня също така, че горе-долу същата сума ще бъде налична и по Европейския социален фонд 2014-15 година. Това са задълженията. Вече всички задължения са поети, освен една програма, където чакаме финалното решение през месец септември. Има промени в първоначалното предложение за предварително финансиране, така че 30% ще бъдат изплатени като предварително финансиране 2015 година. самото изпълнение можем да кажем, че началото беше сравнително бавно, то започна 2014 година, но програмата бързо набра скорост. И очакваме бенефициентите да стигнат до 900 000 през 2016 година. Ще се добави още 1 милион през следващите две години. Изпълнението обхваща 2015 до 2018 година. Така че след 2015 година няма да има прекъсване. Последното, което искам да кажа по отношение на плащанията – по инициативата за младежка заетост или ИМЗ, имаме една трета от всички поети и задължения, които ще се изплатят през 2015 и 2016 година, останалото след 2016 година. Сигурно ще ме попитате какво ще стане с тази инициатива след 2015 година. Подходът на комисията възоснова на първите оценки, които очакваме в края на тази година, ще бъде направена оценка, за да се види дали ще има нужда от инициативата за младежка заето, ще бъде направен и анализ на резултатите. Но нека спра до тук. Основното послание е, че принципно при всички програми изпълнението върви по план. Благодаря. You, Благодаря ви. Има ли въпроси изказвания на колегите. Господин Фернандеш. Е благодаря, господин председател. Първо, нека да благодаря на комисията за тази презентация. Мисля, че е добре тази информация да бъде получена и от съвета, защото ако я получи, може би съвета ще престане да съкръщава така бюджетните редове. Един от критериите за съвет е капацитета за освояване и успеха на различните бюджетни редове. Така че мисля, че ще бъде много полезно да се изпрати тази информация на съвета, за да може той да преразгледа своята позиция. Окончателното гласуване ще се състои след анализа от страна на постоянните представители. Отред. Казвам всичко това. във връзка с осъществяването на Хоризонта 2020, Косме, на е, инициативата Младежка защитост, заето всичко това показва, че Съвет е, е взел в първоначално линия, която е в подкрепа на тези бюджетни редове. Всъщност това би отговорило не само <clears throat> на очакванията на гражданите, но и на преследваните цели. 100%. Така и не можем да разберем защо сега съвета упорито се мъчи да намали тези бюджетни редове, където имаме най-висока степен на освояване на средства. Може ли комисията да ни даде някакви доводи, които да ни помогнат да убедим съвета в значимостта на тези програми? А ако добре разбрах по някои от редовете за финансиране на КОСМА, се предвижда допълните редове за финансовите инструменти. И тъй като това е много важна за малките и средни предприятия инициатива, дали Косме също не трябва да бъде засилена, както инициативата за младежка заетост. Като погледнем броя на безработните в Европейския съюз, си даваме сметка колко е важно това. Тази инициатива трябва да продължи, защото това помогна да се намали броя на безработните мога защо, да си обясна защо тази инициатива се за, предлага за, забавено в някои държави членки. Е, това е очевидно. Трябва инициативата да продължи през 2016 година. Може някъде да бъде пипната, за да се изпълнява по-добре, но ми се ще да чуя мнението на комисията по отношение на закъснението на тази инициатива в някои държави членки. Ако ни обясните това, ние ще използваме тези аргументи, за да настоим пред съвета за значимостта, за важността на тази инициатива, която е приоритет. Благодаря, господин Фернандеш. Госпожа Гвардия Забал, докладчик за бюджета 2015. Да. Благодаря, господин председател. Всъщност, първото, за което ще помоля комисията е наистина да представи тези данни в съвета. Както каза и господин Фернандес, в нашата комисия казваме, че няма достатъчно кредити, че програмите ще имат нужда от повече пари. времено Съветът намалява средствата, казва, че няма освояване, но ето презентацията показва, че Европейският съюз има своите програми и че бюджетът наистина може да бъде изпълняван добре. В нашата комисия ние бихме искали Европейската комисия наистина да обяснява как се изпълняват програмите. Знаем, че от нея поискахме изготвянето на бюджета за 2016 година. Това е логично. Същевременно имаме много приоритети, спешни задачи. А цифрите, които видяхме, показват, как се изпълняват програмите. Ние представяме своите изменения по Хоризонт 2020 и МСЕ. Виждаме обаче, че заради ЕФСИ средствата по тях бяха намалени. За нас е важна и Косме, разбира се. Имам два въпроса. Единият е по Косме. Там, където говорите за гаранциите за заеми. Вие казахте, че има увеличено търсене и в момента ще се използват средства от FC, след което ще се върнем отново на фондовете по Козме. Бихте ли ни дали малко повече информация как ще излезе сметката? На второ място инициативата за младежка заетост има много държави, които подписаха програмите си твърде късно. Има големи закъснения и е, за това като че ли до 2017 година няма да се получат кой знае какви резултати. Това е единия проблем. На второ място не знам дали комисията има данни. Откакто се изпълнява тази програма, не виждаме да се постигат желаните резултати, а именно да се насърчава на влизането на пазара на труда на младите, да се осигуряват стажове, практики. Много често с програмата се злоупотребява и всъщност тази програма се използва за разкриване на ефтини работни места, за които се плаща по-малко. Не знам дали комисията разполага с информация за това и дали има възможното решение за подобрение, най-вече какво да очакваме в бъдеще, тъй като от 2014-15 година парите са заложени предварително, 2016 няма кредити за поети задължения, 2017 година може би ще трябва пак да се направи промяна. До 2020 година сигурно пак ще имаме 50% младежка безработица. Има ли други желащи да вземат думата? Ако няма, първо ще дам думата на господин Преза и след това на неговите колеги, отговарящи за програмите Косме и Младежка инициатива за заетост. Господин Преза. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на общия въпрос, повдигнат от господин Фернандеш и госпожа Гвардия Забал. Дали следва да предоставим на съвета цифровите данни за изпълнението? Всяка седмица предоставяме на съвета и на парламента таблици, в които е отразено в цифрово изражение изпълнението на програмите. Съветът, поне така твърди сега, е разгледал резултатите от изпълнението през месец юни. И това е била отправната му точка за прогнози за 2015 година, възоснова на която е взел решение и за съкръщенията – през месец юни не се ангажира и изразходва целият бюджет. Както вече ви обясних, има определена процедура. Покана за представяне на предложения, подбор, обработка, сключване на договори. Преминава също и известен период от време до същинското разплащане. През месец август поради това стана ясно и какво е било нивото на изпълнението. Ако нивото на изпълнение е действително основанието на съвета за решението за съкръщение, то според мен той би, тря... би трябвало да отмени това свое решение. Сега ще дам възможност да се изкаже на госпожа Сукова. Тя отговаря за младежката инициатива за заетост. След това ще се изкаже и колегата, която отговаря за Косме. Госпожо Сукова, имате думата, за да отговорите на конкретните въпроси за забавянията, за вида разкрити работни места, за положението в отделните държави членки. Благодаря. Радвам се да участвам в днешното разискване. Много е важно и за комисията да гарантира реализирането на висококачествени проекти, които да гарантират заетост за младежите в бъдеще. В момента липсва добра информация от някои държави членки бенефициенти от инициативата за младежка заетост. Някои държави членки имаха толкова сложни инициативи и проекти, че от неизвестно време да им се предостави финансиране. Приемането на оперативните програми продължи и през 2015 година. Има още една оперативна програма, по която компонентът за инициативата за младежка заетост все още не е прият. Няма да цитирам коя държава членка е това. Надяваме се до септември всички 34 оперативни програми по инициативата за младежка заетост да бъдат приети. Приемането на оперативните програми е само началото на изпълнението критериите за подбор, които следва да бъдат договорени с комитетите за мониторинг, все още не са финализирани в много държави членки. Сред тях са и бенефициентите, ползващи се с най-крупни суми. Сега до края на септември трябва да финализираме критериите за подбор, така че да се ускори изпълнението на оперативните програми има и един много важен елемент, необходим за изпълнението на тази инициатива, а именно укрепването на капацитета на обществените органи, както и на посредниците. Така ще можем да работим конкретно за млади хора, които не учат и не работят. Необходими са и структурни реформи, така че въпросните структури да могат да работят по-ефикасно и да могат наистина да откликнат на потребностите на младите хора. Все още не са определени органите, които което е предварително условие за това държавите членки да изпратят искания за плащане на комисията. За съжаление, в държавите членки имаше много забавения от техническо-административно естество но сега колегите от комисията, които участват в заседанията на комитетите за мониторинг, казват, че нещата са се оправили. Надявам се, че в края на тази година ще имаме по-добри резултати. Разглеждаме също така и аспекта за качеството. Нещата не се свещат само до 6,5 милиарда, които ще се изразходят за целите на младежката заетост. По-голямата част от приетите до момента оперативни програми показват, че държави членки, които не могат да бъдат финансирани по инициативата за младежка заетост, имат свои действия и програми за гарантиране на младежката заетост. Към момента общият размер на финансирането е 12,7 милиарда. Това е финансиране за мерки насочени към борба срещу младежката безработица. Член 14 на регламента за МФР постановява, че бюджетните маржове в рамките на средносрочния преглед на бюджета идната година приоритетно ще бъдат заделени за действия насочени към младежката заетост. Надяваме се, че и настоящият парламент ще продължи по същия път като предходния, т.е. че ще изпълни ангажимента за допълнителното финансиране за гарантиране на заетост за милионите безработни младежи в Европейския съюз. Очакваме това и от настоящия парламент. Благодаря. Сега по конкретните въпроси за Косме, заместник ръководител на отдел от съответната генерална дирекция на комисията. Благодаря. Финансовите инструменти по Косме и инструментът за гарантиране на заемите. Наистина по тези инструменти има огромно търсене на финансиране. Търсенето е в много по-голям размер от наличните средства. В момента използваме финансиране по Европейския фонд за стратегически инвестиции, така че да дадем възможност за изразходване на средства в началото на периода. Ще използваме това финансиране до края на 2017. Проблемите ще възникнат по-нататък през 2018 година. Тогава вече няма да имаме възможност за финансиране от ЕФСИ. Много подробно разискахме този въпрос с Европейския инвестиционен фонд. Неговите представители заявиха, че са необходими още 100 милиона евро за 2018 година и по 200 милиона годишно за 2019 и 2020 година. Това трябва да се отчете в рамките на преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Благодаря. Господин Преза, с ваше позволение ще дам думата на колегата Руте, която ще допълни за Косме и инструмента за гарантиране на заемите. Добър ден, аз съм от Генерална дирекция научно-изследователска дейност и новаторство. Двама ваши колеги зададоха въпрос за изпълнението на Хоризонт 2020 и нивото на освояване по тази програма. Нека първо кажа, че Хоризонт 2020 и предходната програма, седма рамкова програма, година след година постигаха 100% изпълнение на бюджета. Така че няма никакви основания да смятаме, че тази година няма да можем 100% да изпълним бюджета си, както по отношение на ангажиментите, така и по отношение на плащанията. Съветът е разгледал положението през месец юни. Тогава е било много рано, за да се направят прогнози. Господин Фернандеш зададе въпрос и за това защо ще е необходим бюджетът. В сравнение с предходната програма, седма рамкова програма, броят на заявленията, които получаваме в областта на новаторството и научно-изследователската дейност е много по-висок. В резултат от това не можем да финансираме дори онези проекти, които са квалифицирани като отлични. В рамките на предходната програма имахме възможност да финансираме около 20% от поступилите заявления. Сега можем да финансираме едва 13%. В някои области, например областта на здравеопазването, можем да финансираме едва 4% от заявленията. Много добри проекти всъщност не получават финансиране, което се отразява пагубно върху новаторството и то в момент, когато Европа наистина се нуждае от него. Затова и настоявам за повишаване на финансирането в тази област. Благодаря. Други желаящи да вземат думата от името на комисията? Не. С това приключваме разискванията по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата гласуване по доклада на господин Депре за положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на Европейския съюз към миграцията. So we, we start now the, the voting procedure on... Пристъпваме към гласуване. Параграф 1. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 1, изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 1, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, компромисно 1 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2а, изменение 7 за, против, Извинете. Изменения 6, 5 и 4 разбира се отпадат, тъй като бе прието компромисното. Параграф 2а, изменение 7 за, против, сдържали се, отхвърля се. Параграф 3, компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 4а. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5. Изменение 15 за. Против въздържали се, приема се. Параграф 5, изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, изменение 16 за, против, електронна проверка. Параграф 6, изменение 16. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Всички ли гласувахте? So, yes, the, okay, the, the vote is... Край на гласуването. So it is rejected. Отхвърля се. It is with, yeah. No, no, no, no. It, it, it is rejected the result. Не, няма да повтаряме гласуването. Ясно вече се отхвърля. Параграф 7. Изменение 17. За. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Изменението се приема. Параграф 7. Изменение 18. За. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Параграф 7. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 7а, изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 7б, изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8а, изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9, изменение 23 за, против, мисля, че се отприема. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 23. Amendment 23. Изменение 23. Край на гласуването. Yes, so it is rejected indeed. Um... Да, наистина се отхвърля. Параграф 10, изменение 24. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 10, изменение 25. Това отпада, защото 24 бе прието. Параграф 11, изменение 26. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по целия текст на становището си измененията, електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, 4 гласа против и 3 въздържали се. По